Bueno, señorías, vamos a proceder a la votación de... Сега започваме гласуването. Има редица доклади, които са в, включени в дневния ред на гласуването днес. Гласуването ще стане по опростената процедура. Първо, докладът на господин Симпсън, споразумение между ЕО и Монголия относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги. По именно гласуване, начало на гласуването. Се cierra Край на гласуването. 479 гласували, 456 за, двама въздържали се, приема се. Следващия доклад за гласуване. Също така доклад на господин Симпсон, споразумение за морски транспорт между ЕО и Китай. Поименно гласуване, начало на гласуването. Се Край на гласуването. 588 гласували, 558 за, 11 въздържали се. Приема се. Пото, según procedimiento simplificado del informe del señor Беге. Сега преминаваме към гласуването на доклада на господин Бърге, мобилизиране на средства от фонд Солидарност на Европейския съюз, упростено гласуване, начало на гласуването. Се cierra Край на гласуването. 610 гласували, 581 за, 23 против, 6 въздържали се, приема се. Господин Северин, имате думата. Uh, yes, uh... Да. Апаратурата за гласуване на моето място не работи. Сега ще получите помощ, каза председателят. Господин Северин, казвам, мисля си, че не работи моята апаратура. И така, да преминем към следващия доклад на господин Бъге – мобилизиране на средства от Европейския съюз за Фонда за солидарност, упростена процедура, начало на гласуването. Край на гласуването. 616 гласували, 578 за, 12 въздържали се, 26 против. Приема се. По същата процедура гласуваме доклада на госпожа Юта Хаук, проект за коригиращ бюджет номер 6 от 2009 година на Европейския съюз за финансовата 2009 година по именно гласуване с квалифицирано мнозинство. Начало на гласуването. Се Край на гласуването. 641 гласували, 600 за, 8 против, 33 въздържали се. Приема по същата процедура още един доклад на госпожа Хаок, проект за коригиращ бюджет номер 7 за финансовата 2009 година. Квалифицирано мнозинство, начало на поименното гласуване. Се Край на гласуването. 642 гласували, 605 за, 23 против, 14 въздържали се, приема се. По същата процедура още един доклад на госпожа Халк, проект за коригиращ бюджет номер 8 за финансовата 2009 година. Изисква се квалифицирано мнозинство начало на гласуването. Се цяра votación. Край на гласуването. 651 гласували, 594 за, 27 против, 30 въздържали се. Приема се. С това приключваме гласуването и преминаваме към обясненията на вода. Няма заявки за вземане на дувата по обясняване на вода. Ако постъпи такава, такова обяснение, председателството ще го приеме писмено. Прекратяваме заседанието до 11.